Allora, riprendiamo, cari colleghi. Уважаеми колеги, преминаваме към обясненията на вота по доклада на госпожа Аяла Сендер. Господин Поспишел има думата. Благодаря ви, господин председател. подкрепих този доклад. Като депутат от Чешката република съжалявам за това, че такава голяма част от този доклад беше посъветена на министър-председателя господин Бабиш. Защото той вече не притежава дружествата, които преди са били неговата собствен, негова собственост. Нещата те първа ще се развиват и трябва да изчакаме да видим до каква степен господин Бабиш е нарушил европейско законодателство, но това трябва да се изчака. Господин Ханан. Господин Хана, за една минута. Благодаря, господин заместник председател. Винаги става дума за пари, в крайна сметка. Европейския съюз стана прекрасен механизъм за иземване на пари от хората и преразпределяне на тези пари, пряко или непряко, в рамките на системата. И разбира се, правителствата правят това, макар и не толкова зле. Но каква е разликата? между хората, които внасят пари, които разходват пари. Всъщност става дума за това, че се засилва неефикасността на управлението. Виждаме, че има динамика, която не въжи за Европейския съюз, защото за целите на европейската интеграция парламентът винаги съобнява с комисията срещу дънокоплацията в името на все по-голяма интеграция. И това е проблем на Европейския съюз от самото му създаване. Благодаря. Доклада Кон, освобождаване от отговорност, ОБС бюджет, Европейски съд. Господин Месершмит за една минута. Okay. Няма ли го? Няма го. Тогава преминаваме към следващия доклад Сарвама. Освобождаване от отговорност господин Майер. Госпожа Майер, благодаря господин председател. Благодаря, госпожо председател. Въпреки това, че не успяхме да запазим в Лондон тази агенция. Продължавам да съжалявам за това. Всъщност тази агенция беше перла в короната. Тя привличаше предприятия и инвестиции. В продължение на години тя правеше законодателството по-рационално и за съжаление вече с Обединеното кралство това няма да вежи. В моя избирателен район вече е създаден успоредна агенция, която да може да обслужва Обединеното кралство и други държави в бъдеще. Това означава повече разходи и по-малко ефикасност. И за Обединеното кралство това означава повече пари за проверка на лекарствените средства и по-лошо обслужване на гражданите. Благодаря. Доклада Сарвама. Пак е, думата има господин Мешер Шмидт, но аз е, пак не го виждам и преминаваме към е, следващия доклад Панцери, Преда, Енгел, Георенс, господин Танък за две минути. От името на ЕКАРЕ искам да благодаря за продуктивното продуктивното взаимодействие по това трудно досие. Приветствам консолидирания инструмент, предложен от комисията и смятам, че той ще даде възможност за по ефективна работа на Европейския съюз в момент, в който прехода дестабилизира юга и Русия иска да подкопае страните в източното партньорство. Съседството никога не е било толкова важно, колкото е днес за Европейския съюз. Аз лично приветствам консолидираните инструменти. Знам, че има много съмнения в залата, в това число и е в моята група по някои аспекти. И разговорите сега ще трябва да продължат през следващия парламент, имайки предвид характера на инструмента, не вярвам, че ще бъдат отклонени средства от една част в средство на други. Що се отнася до връзката между фондовете и целите, имаме повишение с 92%, както от това, което предложи комисията. Приветствам новите гаранции за външна дейност. С тези предложения ще се променят взаимоотношенията между комисията и инвестиционната банка. Но се радвам, че има минимална сума за Е и Б. Е, като аз е, съжалявам, че няма да съм тук, за да участвам в преговорите. Е, особено ми е мъчно, че Обединеното кралство няма да участва в нещо, което ни напомня за това, че мащабите, економията от мащаба се подобрява, когато работим заедно. Доклада, по доклада Флекенштайн, господин Данжан. Благодаря, господин председател. Европейския парламент заделя е, част от бюджета си за стабилизиране и развитие на съседните страни, конкретно на Балканите. И това е, е съвсем е, нормално. Сега обаче имам резерви по два въпроса, свързани с предложението. От една страна фонда, който се отделя за Турция, който има регионален смисъл, не европейски, е твърде значителен е, за решаване на проблеми, свързани с миграцията. От друга страна, самото наименование на този бюджет, е, а именно е, инструмент за предприсъединяване, е подвеждащо, е, създава политически е, коразделение. Това не е процедура, която обединява обратното. Е, много по-уместно ще бъде да се преименува този инструмент е, и да се отдели от е, тематиката, свързана с разширяване. Това беше последното изказване. Прекъсвам заседанието до 15 часа. Приятен обяд!